екология госпожа Олман, транспорт госпожа Коза, в земеделската комисия господин Ерик Андрю. Има ли възражения? Няма. Така че е, тези кандидатури са потвърдени. Против Така че е, резолюциите, които сме приели днес, лицата, които бяха назовани, всички са одобрени, няма възражения. Заседанието е прекъснато. Е, лек път. Закривам